Съюза, заместник председател на комисията, госпожа Аштън за Киргистан. Аз е, ще ви дам е, думата веднага, незабавно, госпожо Аштън. Благодаря, Ситуацията продължава да е доста напрегната и нестабилна. В Киргистан има много сериозни политически напрежения. На 7 и на 8 април изпратих делегации, за да може Пио Марело, начало на тази делегация, да провери на място как, как стоят нещата. Координираните действия и усилия на Европейския съюз, ООН и ОИСР започнаха преди една седмица в Бишкек. Вчера говорих с министра на външните работи на Казахстан, който днес посещава Бишкек като представител на ОСР. Президентът даде оставката си на базата на член 150 а, от Конституцията на Киргистан е важна стъпка, обаче не е достатъчна. Много още трябва да се направи, за да се постигне стабилност и социален ред. Вчера ни беше споменато, че пет човека са били убити по време на бунтове в околностите на Бишкек. Всички страни трябва да са много внимателни, за да избегнат провокации и конфликти гражданите и бизнеса на страната трябва да може и има право да се върнат към своя нормален живот. Втората ни загриженост е по отношение на законността на временното правителство. <clears throat> Бакиев наистина постави под съмнение някои от тези въпроси, от тези принципи президентски и парламентарни избори трябва да бъдат проведени. Ние с удоволствие бихме помогнали, преглеждайки плана, който са подготвили за реализацията на всички тези важни стъпки. Представителността на тези институции е много важна в смисъл да има представители, отколкото се може повече партии и също така етнически групи в Люксембург. В понеделник ще разискваме това с министрите. Ако временното правителство е готово на много бързо връщане към а, законността и а, реда, ние тогава сме готови да а, по, ги подпомогнем по а, всеки възможен начин. Знаем, от президентските избори от миналата година, че има значителни възможности за осъществяване на напредък. Ние сме готови да направим всичко, на което сме способни, за да помогнем на а, народа на Киргистан по пътя му към демокрация и стабилност в съвсем кратки срокове ние трябва да помогнем а, за преодоляването на всяка една хуманитарна криза или хуманитарни а, е, затруднения, да работим заедно с, с ПРООН и а, с, с Червения кръст в това отношение. Комисията чрез Генерална дирекция ЕКО, разбира се, проследява развитието на ситуацията а в сферата на образованието, правата на човека и изкореняването на бедността също има много какво да се направи. Повече от 80 човека загинаха, много стотици хора а, бяха ранени по време на открити, открита стрелба, пряк а, стрелба срещу тях по улиците на Бишкек Важното е да може да се установи кой е виновен за всичко това, за да може да се възстанови и реда и законността. Също така ние бихме искали да подпомогнем Киргистан в неговите усилия към истинско развитие, към истинска реформа. След така най-силните сблъсъци, знаете, че се получиха много бунтове, безредици, крадеше се от магазините и всичко това ние трябва да, се, да подпомогнем да бъде преодоляно. Благодаря. А сега за две минути давам думата на господин Елмар Брок. Госпожо заместник-председател, скъпи колеги, Аз благодаря на върховния представител за това, че ни запозна с ситуацията. Споделям нейния възглед, че приоритета трябва да бъде възстановяването на реда и на безопасността на хората и защо на сигурността. Ние виждаме е, как е, социално-економическото развитие е, се отразява на гарантирането на политическата стабилност трябва да се зададем и въпроса за това, че няма равно третиране на всички поради корупция. Това също е част от причините за ситуацията, която възникнава днес. Тези страни са е, толкова нестабилни, че нашите усилия за стабилизирането на региона е, трябва е, да бъдат насочени към засилването на държавата и възстановяването на реда. Именно тук можем да направим значителен принос защото региона е, е от стратегическа важност не само е, по енергийни съображения, но е, и предвид верското представителство в повечето от тези бивши съветски републики. Ако тези съветски републики тръгнат към фундаментализъм, ще има огромни последици и заради това е, е от първостепенна важност е, да се предотврати именно това. Това е, е част от нашите интереси и не е въпрос само на помощи. Искам да ви напомня, че има съседни страни, които са изключително важни Колкото до е, прехода, е, при прехода от старите структури към е, съвременна държава. Господин Свобода има думата за 3 минути. Грация, господин председател, казва господин Свобода. Благодаря ви за доклада, който чухме. Диктаторът е съборен или председателя или президента е съборен и новодошлия ликува и се радваме за демокрацията, която той ще донесе на тези граждани. Но след няколко месеца се връщаме на изходната точка. Демокрацията всъщност има за цел да разпредели плячката е, между членовете на едно и също семейство. Надяваме се да не се изправим пред подобен цикъл. Надяваме се да наблюдаваме ново поведение. Е, това ново поведение би трябвало да бъде показател за нещо, но показателите не могат да бъдат доказателства. Сега, ако настоящия президент иска по някакъв начин да няма съдбата на предишния, той трябва да се отнася по друг начин към народа си. Ако бившия президент беше прокуден, то сегашния трябва да разбере, че не трябва да се е разкол и да се опита да осигури мир и да се опита да даде възможност на киргизския народ да живее е, в мир и демокрация. За съжаление, Киргистан е, ситуацията не е ясна. Ние, представя, ние пожелаваме всичко най-хубаво на върховния представител э, э, за Киргистан. Не говоря и за Казахстан, не говоря за Узбекистан и също за съседните страни. Въпросът е как можем да насърчим демокрацията там защото ние не можем просто да им доставим демокрация. Как да насърчим раждането на демокрацията там? Това е въпрос на бъдещето. Региона е деликатен, взривоопасен, както каза колегата Брок. И а, нашия колега, генерал Морион, свърши чудесна работа. Беше създадена стратегия за Централна Азия, но за нея не се говори достатъчно. Прикамвам ви да се върнете към тази стратегия, за да може е, тя да доведе до стратегия за стабилност в района. Не става въпрос е, само за енергетиката, когато говорим за Узбекистан и Казахстан. Това е въпрос на политическа стабилност, защото тези страни са близко до Афганистан. Знаем, че в е, някои страни ситуацията е изключително крехка и несигурна. И накрая това е въпрос и на човечност, на хуманизъм. Да няма човешки жертви, да се избегнат човешките жертви винаги, когато това е възможно. Трябва да има демокрация, економика и хуманизъм. Това е, което ще е, е, ни даде шанс за тази нова стратегия за Централна Азия. Сега давам думата на господин Риналди за две минути. Е, не, не е включен микрофон. Госпожо Върховен представител, в заключенията на Одисеята Киргизимас това е, знаете, една творба от хиляди и хиляди страници и там на последната страница жената на героя би искала да отдаде значимото на духа на мъжа си и иска да сложи на, на на гроба своето име, а не името на мъжа си, за да може този гроб да не бъде осквернен от враговете. Така че ние очакваме това от новата киргизска политическа класа. Също те не са съвсем новодошли в политиката. Госпожо върховен представител, радвам се, че имате позитивно отношение към новото временно правителство, но също времено трябва да бъдете много предпазлива е, трябва да се поиска една точна пътна карта за е, пътя към демокрацията. В крайна сметка това временно правителство все още не е легитимно, тъй като то не е излезло от урните, за него никой не е гласувал. Но трябва да изискаме от е, Киргистан е, да се, да се осигурят условия за независимост на съдебната система и това далеч не е, е факт. Днес трябва също така да се е, проведе е, спешна борба с е, бюрократичните структури. Днес е, това Киргизия може, Киргистан може да стане един тест за външната политика на Европейския съюз. За Европейския Американските е, Съединените щати нямат много влияние. Нека да не оставим Киргистан в прегръдките на Русия. Благодаря, госпожо председател. Госпожо върховен представител. Вие споменахте очакванията от 2005 година. Тогава очаквахме много, беше избран нов президент, очаквахме е, страната да тръгне по пътя на демокрацията. За съжаление обаче това не стана и той се оказа същия тиранин, както и своите предшественици. Сега обаче трябва да се предприемат съответни мерки. Ние трябва да се мобилизираме. Мисля, че наистина сте, това е отличен, е отличен ход е изпращането на господин Мирел е, в е, страната, но мисля, че и другата седмица на, по време на заседание на съвета трябва да преразгледате стратегията и политиката на Европейския съюз в този регион. Какво смятате да направите? Как смятате да проведете това преразглеждане? И какви мерки ще се вземат за е, да се осигури спазване е, различните разпоредби на Конституцията, как да подпомогнем Киргистан да върви по пътя на демокрацията, а не на конфронтацията. Благодаря, госпожа Луначек. Е, за сега давам думата на госпожа Верга за минута и половина. Господин председател, госпожо върховен представител, скъпи колеги. Положението в Киргизстан е нестабилно, но това е страната, която по принцип изглеждаше така готова да прегърне е, пътя е, към създаване на демократични институции. Господин Бешкиев обаче не успя, той не, не отговори на очакванията на своя народ. Е, той по, по някакъв начин насърчи корупцията корупцията, като сам е, бръкна в гърнето с мед, той и неговото семейство. И е, е опозицията, журналистите, правозащитниците бяха преследвани. След е, размириците през, в началото на април. В момента има временно правителство, но въпреки, че напусна страната, бившия президент не се отказва. Вчера, доколкото знаеме, е имало размирици в южната част на страната и в столицата, около столицата. Тази страна има стратегическо значение не само от военна гледна точка. Нека не го не превръщаме тази страна в футболно игрище е, където да се борят различни големи е, велики сили. Европейския съюз е, участва много вяло в, в този регион когато, когато се говори за външна политика в тази страна, всички имат предвид Съединените щати, Русия и Казахстан. Но права, права сте, госпожо Върховен представител. Нашия приоритет трябва да бъде възвръщането на върховенството на закона, но и същевременно създаването на една истинска нова стратегия за този регион от света. Трябва да подпомогнем тази страна да се бори срещу бедността, тъй като повече от 40% от населението живее под прага на бедността. Както казахте, трябва да им помогнем за създаване на, на структури в здравеопазването, образованието, както и е, осигуряването на, на, на, на природни ресурси, които са много е, малко. Госпожо е, върховен представител, в никакъв случай не трябва да да позволиме на тази страна да попадне в прегръдките на интегризма или на един авторитарен режим. Ние не трябва да се намесваме във вътрешните работи на страната, но да подпомогнем е, народа да е, тръгне по пътя за демокрацията, защото той сам може да осигури своето бъдеще. Благодаря ви, госпожо. Сега давам думата на господин Провера за една минута. Е е, благодаря. Положението в Киргизстан е много важно за стабилността в Централна Азия. Европейския съюз има особени интереси там поради суровините и енергийните източници. След е, безпорядъка през април трябва да се отбележи връщане към демократичния режим. Е, изборите трябва да бъдат свободни, законни и бързи. Ние се тревожим от това, че огромно количество оръжия са били иззети от е, нелегални банди. Има опасност от въоръжен конфликт и тероризъм в целия район. Европейския съюз, както и ОСР, трябва отблизо да следи развитието на обстановката, за да има стабилно правителство и трябва, освен това, да се спратят наблюдатели на избори няма да има нова конституция и парламентарен режим няма да са достатъчни, за да се постигне истинска демокрация. Трябва да има политическо съзряване на гражданите, те да осъзнаят своите лични и е, съответно общностни права. И тук ние трябва да се намесим дългосрочно. Благодаря господин е, провера. Госпожа Байдер има думата за две минути. Е, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, е, миналата седмица бунтовете хвърлиха Киргистан в е, политическа, съдебна и политическа криза и беше създадено едно временно правителство на сила. Едновременно с това брата на Бакиев съобщи, че си дава оставката, че всъщност неговата оставка не е подадена лично. И виждаме, че има местни групи, които искат да е, завземат управлението на страната. Етнически групи сеят страх от по-големи етнически конфликти. Има криминални групи, които действат свободно в страната. Е, много оръжия е, се движат спокойно, има кражби. Сигурността и интересите дори на европейските граждани все още са в опасност. И е, настоящото преходно правителство не може да се справи с нито една от тези заплахи. Институт ситуацията е напълно неясна за местното население. Госпожа Ештън каза две неща, с които изразява своите тревоги, но трябва да се направят по-практически активни стъпки. Важното е Европейския съюз да вземе решителна позиция по ситуацията в Киргистан, в тази изключително важна стратегически гледна точка страна. Ние трябва по-активно да присъстваме там, да работим заедно с ООН, е, с Съединените щати и с ОИСР, е. ОИСР, за да защитаваме интересите на Киргистан и на гражданите на Европейския съюз, когато сега не могат да защитават живота си, да защитават собствеността. Ние е, трябва да проведем независимо разследване за причините и последиците от бунтовете е, материалните ресурси за банката, Агенцията за инвестиции и развитие трябва да направят оценка преди да отпускат каквато и да било следваща финансова помощ. Е, защото всъщност, ако няма същинска стратегия и тактика, може да се стигне до много опасно развитие и в край на краща да запазим и да загубим економическия и политически интерес и доверието, което ни гласува както региона, така и целия свят. Благодаря ви. Колега, la parola per due minuti all'onorevole Господин Сеокарус, за две минути. Благодаря, госпожо. Е, господин председател. Госпожо Аштон, преди 20 години Киргистан стана независима държава. От тогава обаче е, последователните правителства твърдат, че върват бавно по пътя на демокрацията. Мога да ви кажа, че аз лично съм посещавал този регион в качеството си на лекар, на доктор, но мога да ви кажа едно, едно нещо, че и, тези, и този, които са а, взели властта и тези, които са свалени властта, са едни и същи хора. Така че ние трябва да за, заемеме много ясна позиция спрямо а, правителството. А, тази страна е а, на, на, на на ръба на гражданската война. Вие знаете представител, вие познавате представителя на Киргистан в Европейския съюз, Чингис Айматов, Хайма, Айм, Ахматов, който е един виден литератор, но още веднъж казвам, тази страна е пред гражданска война, така че... А За сега обаче участието на Киргизстан в ОССЕ, не, не даде очакваните резултати. В тази страна нямаше нито, модер, нито модернизиране, нито нито е, някакви признаци на демокрация. Голяма част от населението живее под прага на бедността. Затова европейските институции, е, съвета, комисията трябва да се мобилизират и да преразгледат е, стратегията си за този регион. Смятам, че е, делегация на Европейския парламент трябва да следи Положи отблизо положението и да види по какъв начин се разходват средствата отпуснати за здравни нужди и за нуждите на образованието. Положението в Киргизстан може да се отрази на Европа. Ако искаме да строим мир, трябва да реагираме бързо. А сега минаваме към системата на привличане на внимание на председателя госпожа Басеско. Положението в Киргистан е буди голяма загриженост. Тази страна заема стратегическа позиция в Централна Азия. Там има и американски бази, които са важни за операциите в Афганистан. Протестите през миналите седмици прераснаха в метеша Важното е обаче гражданите да не е, станат жертви е, на е, Вчера имаше противопоставяне на, на, представители на различните етнически малцинства, руснаци, тюркски, представители на тюркското малцинство и представители на узбекското малцинство. Ние трябва да да отдадем значимото и трябва да бъдем много внимателни същевременно да оказваме хуманитарна помощ, но да следим нещата отблизо. Благодаря ви, госпожа Басеско, господин, господин Иво Бегъл. Госпожо Аштън, тук сме за да говорим за събитията в Киргистан и да допринесем доколкото можем за стабилизирането на положението в тази страна. Едно активно отношение на Европейския съюз към тази страна е много важно, но в същото време е важно да поддържаме своя ангажимент с това а, което беше премахнато от дневния ред. Но наистина много е важно в момента да се запазят а, а, човешки животи но да не забравяме също така и за мароканските активисти, които са зад решетките, а за онези, които протестират чрез гладна стачка и могат да умрат всеки момент. Затова, госпожо Аштън, се опитвам да привлека вашето внимание на вашите колеги, за да се разреши този проблем колкото се може по-бързо. Благодаря, господин Вайгъл всички, които поискаха да вземат думата, ще я получат, така че не бързайте. А наскоро събитията в Бишкек са наистина изключително а, а, тревожни. А, революцията на лалетата и президента Бакиев тогава обещаха демокрация, обаче се получи нещо съвършенно различно. Киргистан продължава да бъде най-бедната държава в а, Централна Азия. И така стабилността за целия регион трябва да бъде приоритет на Европейския съюз. Да видим новото правителство на Отомбаев дали ще допринесе за нещо по-добро. Русия всъщност подкрепи този бунт и това отхвърляне на предишното правителство Централна Азия е стратегически район както за глобалната сигурност, така и като източник, като център на ам, полезни изкопаеми. И ние за това трябва да гледаме на него и от двете страни и да му помогнем да бъде стабилен. Благодаря. Сега думата има господин Бориш. Благодаря. Благодаря. Пет години след революцията на лалетата, пет години е, след падането на Бахаев, положението е, стана е, опасно от заплашва кръвопролития. Проведе се нова революция. Има изключително голяма шуробащинащина, няма демократичен режим и има проблем, който е економически в тази страна. И е, инициативите, е, които вие говорихте, а именно, че е, господин Морел може да ни каже какво е положението в Киргистан, мисля, че е, това е инициатива, която трябва да бъде подчертана. Да не забравяме, че там има военни бази и че Европейския съюз е, там е, има интереси и трябва да бдим тази страна да остане демократична. Има повече от 80 души жертви. Това е лош признак. Трябва мисията да постигне успех. А сега господин Прега има думата. Благодаря, господин председател. Настоящия диктатор, президент на Киргистан, не е нито първия, нито последния лидер, който ни разочарова. Той трябва да бъде порицан и той... Но какво обаче всъщност виждаме? Е, без е, солидни институции всеки политик е, може да ни разочарова, може да, ни, може да попадне в корупция, да започне шантаж, да започне урубачинащина. Там имаше руски военни бази, американски военни бази и а, а, а, всъщност страната винаги е била и, и използвана по някакъв начин и няма политически консенс. Сега най-важното е да спре насилието. Насилието е, е явно и трябва да се намерят бързи решения, защото не може да има нова конституция, когато има насилие. Господин Силвестрис има думата сега. Госпожо върховен представител, положението в Киргистан е тревожно и това е меко казано, особено имайки предвид какво са казали министрите на външните работи. Като че ли бъдещето на Киргистан все повече и повече клони е, към економическа и митническа зона на Русия. Бакаев избяга, не се знае къде е, не се знае какво е бъдещето на страната, обаче руският министр на отбраната подкрепи предишния президент да избяга, е, след като тълпата го прокуди от страната. Страната Киргистан има е, само 5 милиона жители, но това е единствената страна на света, където има едновременно руска и американска военна база. Трябва на всяка цена да бъде избегната гражданската война там. Трябва тази страна да бъде подпомогната по пътя към парламентарна президентска република през следващите 6 месеца. Госпожо Аштън, вие казахте, че това е невъзможно, ако не сътрудничим по два фронта. Трябва да се работи на дипломатическия фронт, но както и вие казахте, госпожо Аштън, трябва да се работи и е, конкретно, и материално. Трябва много бързо да предоставим е, помощ, за да няма социални, социални напрежения трябва да действаме бързо. Не сме нито в, в Хаити закъсняхме, дано в Киргистан да пристигнем на време. Благодаря, господин председател. Господин Бермайер. Благодаря, господин председател. Когато се разпадна Съветския съюз, смятахме, че демокрацията ще разцъфне в бъвшите държави от Съветския съюз. Въпреки всичко сме свидетели на продължаващи репресии, е, религиозни и културни конфликти в различните страни. Но разбира се, това е нормално, когато цари корупция и когато е, ръководните класи забогатяват на гърба на народа. Е, този конфликт обаче би могъл да превърне в по, да прерасне в по-широк конфликт и за това Европейския съюз трябва да направи всичко възможно, за да се намали напрежението в региона. Помощта трябва да бъде целенасочена, като приоритет трябва да бъде борбата срещу корупцията, като по този начин дадем някакъв шанс на демокрацията. Благодаря благодаря ви, господин... Госпожа Рат... Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, европейския проект за а, дигитална библиотека, библиотека е, гол, е голяма е, ще бъде голямо богатство за Европейския съюз, като по този начин ще се даде възможност да се е, да обогатиме нашите, е, нашата култура. Имаме обаче е, дълга да компенсираме наш, да, колониалното ни минало в Африка. Благодарение на европейския проект можем да подпомогнем африканските народи да разпространят своята култура, своята е, е, устна култура, защото един от африканските писатели казва един е, възрастен човек, ако умре един възрастен човек, това е цяла библиотека, която е изгоряла. Благодарение на Европеана можем да дадем на тези народи достъп до е, културното разнообразие на човечеството и те да участват в него. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. А сега давам думата на госпожа Аштън за заключение от името на Европейската комисия. вие не сте само е, върховен представител, вие сте и заместник-председател и това трябва да се напише и на табло. Um, uh, да, така е. Благодаря, господин председател. А всички членове на Европейския парламент, които се изказаха, имаха а, много точни изказвания и важни а, попадения. Някои говориха за значимостта на това, че Киргистан е една е всъщност най-бедната страна на Централна Азия и получава малко в вид на финансова помощ на глава от населението от Европейския съюз. Съгласна съм, че те наистина са най-бедната страна в Централна Азия, но ние искаме да сме уверени, че пред нас се развива една истинска, съвсем реална демократична реформа. Заедно с ОИСР и а, други представители на международни организации, които посещават Киргистан тези дни, а, постигнахме съгласие, че трябва наистина да се види едно истинско усилие по посока на реална демокрация много от планираните действия за тази Централно-Азиатска република ще бъдат ревизирани, променени в зависимост от промените в ситуацията. Господин Алдос и други трябва да бъдем внимателни, положителни и конструктивни а в а, м, нашата подкрепа. Да, напълно съм съгласна и наистина върховенството на закона е това, което задължително трябва а, да започне да функционира. Разбира се, и правната система да работи, но а, и в политическата и конституционна реформа. Думите, които използвахме в брифинга е значително а, а, значително отдалечени от изискванията за провеждане на а, демократични и честни избори. Разбира се, е, трябва да можем економическите връзки да направим е, между е, демокрацията в обществения политически живот и в економическия. Знаете, че в този район Киргистан е страната, която снабдява с вода съседите си и, както знаете, последните пет години имам голям прогрес по отношение управлението на водите там. Предполагам, че сте прави, че а, нивото на присъствие а, в района а, от страна на Европейския съюз е високо. Но това е необходимо, защото трябва да знаем какво се случва. Ние говорим по телефона по няколко пъти на ден, разменяме имейли почти всеки час и за това аз искам да благодаря на целия екип, който работи там. Значимостта на демокрацията не трябва да бъде подценявана. Ние обаче трябва да отидем отвъд това, отвъд въпросите, които бяха споменати, като слуховете, които се разпространяват, чувството за несигурност и така нататък сред населението. Обаче ние трябва да сме много наясно какво трябва и искаме да направим през следващите няколко дни, защото те са от жизнено важно значение. Някои от настоящите членове на правителството, което в момента се формира, са бивши защитници на правата на човека, били са репресирани от бившият президент а, така че можем да се надяваме за истинска а, промяна. Разбира се, не искам да бъда свръхоптимистична, но трябва да дадем все пак и шанс и глътка въздуха на а, тази страна, за да проведат а, нормални избори и а, когато това стане, ще можем да помогнем и повече и да продължим прилагането на нашата стратегия. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Аштън. Госпожо Върховен представител. Следващата точка по дневния ни ред е вашето изложение по отношение срещата Европейски съюз Канада. Има три предложения за резолюции.